Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Letzter Sitzungs... И така, започваме. Това е последното заседание преди... Е, Zahlreichen Kollegen begrüßen wir. Преди лятото. Днес за първи път ще имаме новия формат е, на, на представяне. 5 минути сметна палата, 3 минути докладчик, 3 минути комисия. И така, много се радвам, че ще работим сега по доклада за контрола на риболова. Господин Вичеховски е тук. Давам му думата. Имате 5 минути. Моля, часовникът отчита вече времето. Благодаря. Аз ще представя нашия специален доклад. Има нужда от повече усилия. Както знаете, политиката по рибарство е свързана с контролна система и тази контролна система беше именно фокуса на, нашето, на нашия одит. Основният въпрос, който се занимавахме, Опитвам се да използвам презентацията си, но май нещата не работят. Ще започна, докато се оправят техническите проблеми. Одитният въпрос беше дали Европейският съюз има ефективна система за контрол на риболова. Информация за флотите, управление на риболова, данни, санкции, инспекции. Четири държави членки бяха аудитирани и Франция, Испания, Обединеното кралство, включително и Шотландия. И нашето заключение беше, че Европейския съюз няма все още ефективна система за контрол на риболова. Има напредък през последното десетилетие, но държавите членки не са приложили напълно контролния регламент и съответните разпоредби е ясно, че трябва да бъдат модифицирани първото ни заключение. Проблема на регистриране на флотите е, не е надежна тази информация. Има огромни дифер... разлики при регистрирането на флотата, флотите в държавите членки, в комисията. Видяхме кораби, плавателни съдове, които са регистрирани в държавите членки или пък не регистрирани в комисията или обратно. Така че проблемът за регистрите е голям, регистърът не е пълен. Значи трябва да има процедури за, за преосмислене на информацията, проверяване на информацията, тонажа и мощностите на двигателите са също проблем, който трябва да се контролира. Сега за управленческите мерки. Особено мотиру, системата за мониторинг и контрол на кораби. 80, 89% не са свързани с система за сателитно наблюдение. На следващо място квотите и критериите за разпределение на квотите. Критериите не са винаги прозрачни. Има проблеми с това, че някои държави членки делегират разпределението на квотите на производителските организации, което не е добре. Това е евентуален конфликт на интереси. Критериите не бяха винаги също така прозрачни. Препоръчваме система за разпределение на квоти, която да е прозрачна. Комисията предлага альтернативна, альтер, альтернативно разпределение на квоти за малки съдове. На следващо място данни за риболова. Тази система, тези данни не са надежни, особено е, що се отнася до малките съдове, те предлагат, те предоставят данни на хартия и тези данни не са пълни. Така че нашата препоръка е да се, пред, да се допълни системата, да се подобри системата за малките съдове. Предложението ни електронни декларации за малките съдове. И на последно място система от инспекции. Нашето заключение е, че системата на инспекции е, функционира, но санкциите не са непременно разобеждаващи и не се третират всички рибари еднакво. Ние предлагаме санкции за повторни нарушения. Има хора, които са които правят нарушения за пети път и санкциите не действат, въпреки че са наказвани в тези хора. Предлагаме точкова система за равнопоставеност и система за размян на, на, на, на данни за нарушения и наказания и санкции. Положителното е, че Европейската комисия получи нашите е, препоръки, приеги положително и каза, че ще приложи на практика нашите препоръки. Това е добре, така че мога да кажа, имахме добро сътрудничество с тази, с комисията по този въпрос. Нашият одит ще има, надявам се, положително влияние за подобряването на контролната система в областта на рибарството. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Комисията има за 3 минути думата. Добро утро! Благодаря ви. Да, наистина, комисията приветства доклада на Сметната палата. Това е важен доклад и то не е на последно място, защото контролният режим е много важен за ефективното прилагане на общата политика по рибарство. Той идва на време, във важен момент, когато комисията приключи собствената си оценка на регламента за контрол. Ние се радваме, че заключенията на Сметната палата са в унисон с заключенията на нашата оценка. Съгласни сме, че има неща, които да се подобрят и то точно в областите, засегнати от сметната палата. Има недостатъци при прилагането. Прилагането не е еднакво навсякъде във всички държави членки, така че ние работим с държавите членки да подобрим прилагането и трябва да кажа на Започнали сме с прилагането на препоръките. Сметната палата казва, че има определени разпоредби в контролния регламент, които трябва да бъдат променени. В този смисъл с удоволствие казвам, и това вече го каза в Комисията по рибарство, а именно Комисията започна инициатива за преосмисляне на контролната система – не знаем какъв ще бъде резултатът от това преосмислене, но със сигурност комисията ще вземе предвид препоръките на Сметната палата. И така, по принцип, започнахме с прилагането на препоръките, започнахме с преосмислене на контролния регламент – и приветстваме препоръките на комисията. Благодаря, госпожо Арена. Всъщност, защо не всичко вече е сторено? Комисията е отговорна за това, защо нещата вече не са направени. Мога ли, мога ли да ви дам думата, за да отговорите на моя въпрос? Yes. Uh, well, as I already said, uh... Както казах, комисията напоследък започна, съвсем наскоро започна оценка на прилагането и една обща оценка на контролния регламент. Дали той изпълнява целите си или не. Сега за нивото на прилагане. Нивото на прилагане – е много различно в държавите членки, както каза и Сметната палата. Е, незадоволително е в някои области. Една от областите е прилагането на санкции. Много е важно да, санкциите да се прилагат по еднакъв начин, да са пропорционални, да са разобещаващи и това е проблем, защото рибарите в Европейския съюз трябва да се чувстват еднакво третирани. Комисията започна една инициатива за преглед на ситуацията в държавите членки и, мо... и, бъдещи действия се предвиждат. Сега по отношение на прилагането имаше проблеми с предоставянето и анализа на данни и с събирането на данни. Но това е въпрос, който има няколко измерения. Най-напред, на ниво настоящ регламент, работим на този проблем, но също така и измерението за бъдещото прилагане на, приложение на регламента. Сметната палата посочва, че има недостатъчно подавани данни за малки, от, от флотите мал, с малки съдове. Комисията в своята инициатива ще се съсредоточи именно върху този проблем – малките флоти, малките съдове. Мисля, че нямам време да мина през всички препоръки и заключения на съвета и всички действия, които бяха започнати от комисията. Ja, danke. Wir werden da auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen müssen. Der Berichterstatter ist... Да, добре. Докладчикът не е тук. Благодаря. Работният документ ще ви бъде изпратен. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка. Търговия с хора в Юго-Источна Азия. Докладчик от Сметната палата. Госпожа Якобс. Якобсен. Имате думата. Благодаря. Уважаеми дами и господа, благодаря за тази възможност да представя този специален доклад за борбата срещу трафика на хора в Юго-Источна Азия. Това е много печеливша дейност, нарушение на човешките права и голяма заплаха. Това означава транспорт на хора, насилствен транспорт за цел, цел експлоатация. Повечето жертви са жени и момичета и формата на експлоатация е сексуална експлоатация и насилствен труд. Когато говорим за човешки, човешки трафик, трябва да ви кажа няколко числа, цифри. на година печалбата от човешки трафик е 29 милиарда евро. За 2016 година 46 милиона хора са били в ситуация на модерно робство, повечето от тях от Азия. 35 проекта са започнати в различни страни в региона на Азия. Борбата срещу човешкия трафик е много сложен проблем, защото трябва да се справим с, първопричините за проблема, а именно здравеопазване, образование, права на палцинствата, права на жените. Най-ефективни ще са нашите, нашите усилия, ако се справим с първопричините. Борбата срещу трафика на хора изисква решителност да се справим с проблема, защо хората се подават изобщо на човешки трафик. Ние за тази цел сме, да се, сме решили да се съсредоточим в нашия одит върху страните източници на трафик. Е, Юго-Источна Азия, именно там, където човешкият трафик се признава за голям проблем. За тази причина наш приоритет е борбата срещу трафика. <clears throat> Отита ще прецени дали подкрепата на Европейския съюз за борбата срещу трафика на хора е била ефективна в този смисъл ние ще оценим дали Европейския съюз има цялостен подход за борба с трафика и дали а, спонсорираните от Европейския съюз проект са допринесли за подобряване на ситуацията в региона. И така, нашето заключение, че Европейския съюз има частичен успех в борбата срещу трафика в региона. Европейският съюз има политика, за борба срещу трафика. Има общ цялостен подход за борба срещу трафика, но Европейската стратегия не включва цели, няма такива параметри. Това би било хубаво, за да могат да се подготвят фокусирани действия. Комисията и Европейската външна служба използват различни инструменти за борба срещу човешкия трафик. Видяхме, че диалога за човешките права е добър инструмент, полезен инструмент, но Европейския съюз не беше, нямаше успех, като в смисъл, че не успя да създаде партньорски диалог с представители от региона. Освен това, финансирането на определени проекти. Тези проекти често се прилагат от местни неправителствени организации, ние видяхме, че всички проекти са, произвели, са постигнали положителни резултати, но тяхното влияние ще ще бъде по-голямо, ако беше осигурена от тяхната устойчивост и продължителност. Много е трудно да се свържа борбата срещу трафика с определено финансиране от страна на Европейския съюз. Ние направихме в нашия одит някои препоръки. Комисията трябва да излезе с нова стратегия, с нова рамка за годините след 2016 година. Очакваме комисията да излезе и с обща оценка на резултатите за стратегията, на стратегията 2012-2016. И така ни очакваме една подобрена рамка за действие за след 2016 година. Очакваме се влиянието на проектите да бъде подобрено и оптимизирано. Е, Европейския съюз трябва да подкрепи устойчиви проекти, устойчиви в борбата срещу трафика и да използва синергиите между проектите. Накратко, борбата срещу човешкия трафик изисква ясни приоритети и координирани действия. Благодаря ви. Благодаря много. От името на комисията, господин сеньора от Генерална дирекция ДЕВКО, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. При... Комисията приветства доклада и оценява досегашните усилия за борба с трафика на хора в Юго-Источна Азия. Цялостно борбата е подобрена, води до по-добри резултати, но изисква още усилия. Комисията работи в тясна връзка с службата за външна дейност, тъй като трафикът на хора е неразделна част от нашите усилия в областта на политиката на сигурност и отбрана, особено що се отнася до нарушенията на човешките права ние провеждаме все по-конструктивен диалог с страните от Юго-Источна Азия по този въпрос, както и е, регион, както и е, с международни организации, като АСЕТ и АСЕАН. Е, но това е дълъг процес, той изисква време, изисква ресурси и сериозен ангажимент. Ние отчитаме постиженията на досегашната стратегия, преценяваме какви са пропуските и слабостите и оценяваме бъдещите евентуални действия Въпросът е и изисква отговор в светлина на социално-економическите въпроси. Ние ще се съобразим с препоръките на ам, Сметната палата. В частност, комисията ще отговори на съответните препоръки с актуализиран списък на приоритетите специално в рамките на политиката след 2016 година за трафик на хора. Въпросът ще бъде включен в настоящия диалог с съответните страни, като се възползваме напълно от полуките от предходни действия и документи. И накрая оперативните насоки за работа на място ще бъдат актуализирани. Съответно, това ще влезе в отчетността за препоръка 2. Проектът, анализиран от Сметната палата, се провеждаше в сложни условия. Ние също се тревожим за устойчивостта на проекта, но гарантирането на устойчивост, например, на пряка помощ на жертвите понякога е много трудно. Е, това ще доведе до по-нататъчни оперативни стъпки, както казва съда, в потенциалните приоритетни страни в източна и югоизточна Азия. Колегата Салафранка има думата за да представи доклада. Благодаря, госпожо председател. Първо благодаря за доклада на Сметната палата. Темата е, е трудна, грозна, защото трафика на хора, е, при което 80% от жертвите са жени, жертви на сексуално насилие, на ам, заробване. Е, това е един вид а, вземане на заложници и ние не бива да го търпим. Слушах внимателно осъзнах и колко широко е разпространен но това явление. Става дума за много сериозна престъпна дейност, която е много доходоносна, оказва се дори по-привлекателна финансово от търговията с оръжие. В всички страни се провеждат европейски проекти и те поне от части е, са успешни. Явлението е със световен мащаб. Европейския съюз трябва да бъде стратегически партньор на страните в юго Азия и да играе важна роля в световен мащаб. Е, чухме какво е положението и, в, и заедно с Южна Корея, Сингапур, ние трябва да работим за нашите приоритети. С интерес чух изказването на комисията, госпожо председател. Този проблем трябва да бъде решен в духа на сътрудничество с Комисията, Службата за външна дейност и финансовите инструменти, свързани с външна политика и а, човешки права. Можем да постигнем повече с радост. Чух, че комисията е, е склонна да разгледа и да отчете препоръките на Сметната палата, да постави всичко в стратегически контекст като, знаем, за сега обаче не можем да кажем дали пропуските се дължат на европейската политика или на външни фактори. И така, трябва да мислим не само за собствената си политика, но и да търсим сътрудничество с ООН. Това е, тази организация е много важен фактор. Така че моля комисията да се съобрази и с тези препоръки. Заедно трябва да видим как можем в рамките на средствата, с които разполагаме, можем да помогнем. Да не забравяме, че много от потърпевшите идват в Европа, в крайна сметка. Сметната палата ясно казва, че много от жертвите на трафика на хора – стигат до Европейския съюз и трябва в рамките на двустранното сътрудничество на място да потърсим с партньорите си начина за по-ефективни действия при планираното, планираната борба с това грозно и унизително явление – Европейския съюз трябва да действа по-ефективно. Благодаря, казва председателката. Приключваме тази точка от дневния ред, но колегата Целер, докладчик по рибарството, се добра. Да, по-дълго пътувах от летището до тук, отколкото летях от Берлин до Брюксел. Благодаря на господин Войчаковски и целия екип на Сметната палата за това, че са отделили внимание на а, рибарството. Резултатите обаче са неудовлетворителни. Ние Говорехме за запазване на рибните запаси, за устойчиво земеделие. И, а държавите членки крайно неудовлетворително прилагат тази политика. Като слушам колегите от Комисия Рибарство колко били зле рибарите, ще ви отговоря, те са си виновни. Ако искаме да има и бъдеще, в бъдеще рибарство, трябва да преодолеем премълчаването, понякога измамите, немърливостта в работата. Така че това няма да създаде добра база за бъдещето на тази политика. Мисля, че доклада на Сметната палата е подходящ повод да се върнем към темата. Искам да изготвя работен документ по този въпрос и бих се радвал, ако направим и едно изслушване в нашата комисия по темата, включително и в връзка с документите от Сметната палата за договорите с трети страни. Там също има констатирани пропуски и трябва да ги видим в общата картина. Благодаря, че ми дадохте думата председателката. Да, благодаря. Е, имаме този нов формат на сметка, сметната палата с по 10 минути на доклад което има своите слабости, да, да трябва, трябва да направим такова изслушване. Сега стигаме до специален доклад 8. 10 от 2017 година за подпомощта за млади за фермери, за да се нарече ефективната приемственост между поколенията. Не съм чела доклада, но ще кажа, моят отговор е не това е важна тема и би било добре, ако чуем от Сметната палата а, като говорим за статистиката и че повечето фермери са над 65 години, а, ясна е картината. Господин Войчеховски е докладчик от Сметната палата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да представя нашия специален доклад в подкреп, дали по, е, трябва да има по-целенасочена помощ за младите фермери. Сега, ако позволите, ще използвам презентацията и, и ви при, приканвам внимателно да се запознаете с данните от нашия доклад. Много са интересни и са тревожни от тях става ясно, че през последното десетилетие от 2005 до 2013 година броя на фермерите е намалял от 14 милиона и 500 хиляди на 10 милиона и 700 хиляди души. Почти 4 милиона земеделски стопани за едно десетилетие. Това означава 400 хиляди ферми е, годишно е, и общо взето около 1000 ферми на ден. Младите фермери, за съжаление, намалява от 3,3 милиона до 2,3 милиона през 2013 година за същия период срещу 2005. И тази схема, ясно, тази диаграма ясно показва, че намаляването на земеделците е, води и до намаляване на е, обработваемите площи от близо 58 на близо 52 милиона хектара. Нещата вървят ръка за ръка. Мисля, че за вас ще представлява, може би, интерес. нямам таблицата, но ще обясня. Само две държави членки в Европейския съюз има в които младите фермери а, до 35 години надхвърлят надхвърля 10%. Австрия и Польша Едновременно с това има само три държави членки, в които на, на възрастните фермери е под 10%. Искам да кажа процента на възрастните фермери Германия, Австрия и Полша. Сътвано в Португалия над 50% от земеделските стопани са над 50 години. В Европейския съюз изразходваме от 2013 до 2020 година близо 10 милиарда евро подкрепа на млади фермери без резултат, без, за под, без подмладяване на а, този отрасъл в някои държави членки, да, но не и в целия Европейски съюз. Основното ни заключение в доклада е, че има малко доказателства, че европейската помощ е подобрила, подмладява, е допринесла за подмладяването в земеделското стопанство. Трябва да подорим, подобрим системите за мониторинг е, и оценка е, нуждите на младите фермери не са добре анализирани и помощта само от части удовлетворява техните нужди. Препоръчваме логика на въздействието чрез съответни анализа на съответни цели Искам да кажа, че това не е проблем на държавите членки, не е проблем на регионите или на земеделските стопани. Не намерихме нарушения. Проблемът е на логиката на въздействие. Там куцат нещата. Това е нашата констатация. Може би проблемът е, че се опитваме да прилагаме едно и също лекарство за различни болести в европейското земеделие, защото е, възрастовата структура е много различна в държавите членки. Както казах, има държави, в които населението е, фермерите над 60% са под 10%, а другаде над 50%. Бъдещата ОСП трябва да бъде по-целенасочена към тези проблеми на държавите членки. Благодаря за възможността да представя този доклад. Надяваме се той да помогне за бъдещото ще е, дебати в сферата на ОСП. Благодаря. Председателката, благодаря. Това са драматични новини. Госпожа Лорис Хофмат от Генерална дирекция земеделие на комисията. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати. Приветстваме този доклад е, и е, е, споделяме мнението, че подкрепата на младите фермери е отрешаващо значение. В началото на този нов програмен период помислихме по въпроса, подобрихме съществуващите мерки по втория стълб и добавихме допълнителен елемент за попреките плащания. Сега ня... конкретно по някои аспекти от доклада първо, обхвата на одита. По принцип имаме две ясно разграничени системи за подпомагане. Идеята на първия стълб е да помогнем на финансовите затруднения през първите години на създаване на земеделско предприятие. Младите фермери получават допълнение към преките плащания, допълнително допълнителна помощ с оглед на конкретната ситуация. Това е задължителен елемент за всички държави членки И е, сметната палата говори само за допълнителните плащания на, на младите фермери 2,6 милиарда за периода. Това представлява с, с сума, която не отразява реално нашите усилия. За периода 15-20 година ние е, предвиждаме за младите фермери са 15 милиарда евро. Е, и то, именно за това, като говорим за логика на действието, отчитаме техните нужди. Сега, в условията на развитие на селските райони, нещата са по-различни. Споделяме същите цели, подладяване на земеделието, както по първия стълб, но подпомагането е по-конкретно, представлява пакет от мерки с право на избор на държавите членки и държавите членки могат да решат какво искат да предоставят на младите фермери на базата на свои оценки. Това правят държавите членки. Не можем на европейско ниво да дадем обща рецепта за решаване на проблемите на младите фермери във всички държави членки. Но положението е различно, както и чухме от съда. И така, държавите членки избират конкретните мерки за развитието на селските райони. Ние имаме минимални изисквания към младите фермери по отношение професионална компетентност. Това е, изискваме от тях бизнес план за предоставяне на помеща определени критерии за подбор и държавите членки определят е, минимален размер на подкрепяните, подпомаганите ферми. Това е структурния компонент на схемата за подпомагане. Сега, при, по втория стълб ние имаме 6,7 милиарда евро за целия период и това трябва да имате предвид, че са подпомогни 177 млади фермери. И така, двете области предвиждат задължителна подкрепа е, по дефиниция по елементи. Има обаче друга трудност. Това е факта, че имаме проблеми не само с младите, но и с възрастните фермери, които, така да се каже, не изпускат кормилото. Има много малки ферми, където възрастните продължават да работят така е един вид като самозадоволяване и покриване на собствените нужди поради липса на пари и така нататък. Има и проблеми с заетостта, които те решават по този въпрос. Това да не се забравя. Много неща трябва да се има предвид. Съгласни сме с съда и първо трябва да преразгледаме мерките, с които имаме с оглед на следващия период с цел да въведем подобрение и разбира се, ще благодарим за препоръките и обещаваме да се съобразим, е, да помислим върху тях за следващия период но нека да кажа отново, не можем да заместим държавите членки в установяване на конкретните нужди и разработване на стратегиите за помощ. Разбира се, ние ще работим за по-голяма целенасоченост на мерките и ще работим с държавите членки за показателите и по-добрите оценки но това е част от общата политическа рамка и трябва да е адекватно и да носи економическа полза. Благодаря. Председателката планът беше да представяме докладите е, по 10 минути. До сега никой не спазва времето. Госпожа Каденбах, имате думата отново. Мога ли да не се съобразявам с времето? Госпожа Якобсен спази времето, което и бях дал. Първо благодаря на Сметната палата и на бившия колега Войчеховски. В доста драматични краски научаваме, че европейски средства не водят до желаните цели няма следващо поколение, няма при, достатъчна приемственост в фермите ни. За това този доклад трябва да бъде проучен много внимателно и тъй като има различни виждания, чухме и генерална дирекция земеделие и това, то потвърждава нуждаем се не само от биоразнообразие, но от разнообразие на фермите. Чуваме, че фирмите стават все по-големи по и по-малко. Това не е нашето желание и трябва да гарантираме Европа да бъде осигурена с храна, което може да стане чрез действащо земеделие тук наистина ОСП трябва да бъде обсъдена много подробно. И разбира се, това също се чу от Генерална дирекция земеделие. И говорим за сбор от фактори. Да, социална сигурност е на лице, но говорим изобщо за структурите в селското стопанство. Тук ще трябва да се съобразим с регионалната политика, защото младите хора ще останат на на село или дори в планините или на островите, ако си заслужава да живеят там. Това също трябва да присъства в дебата за бъдещата финансова рамка. За това смятам, че трябва да помислим за нашата политика на насърчаване. Не може просто да залагаме на количество, а на качество и диверсификация. Всичко това, струва ми се, изисква да не се задоволим с днешната кратка презентация. Важно е да разработим работен документ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 още веднъж да поговорим много сериозно в нашата комисия, за да извлечем най-ползите и полките от днешния дебат. Защото от една страна е добре да имаме яснота и повишена чувствителност по този въпрос, но и да можем да докажем, че постигаме целите си, защото в много области виждаме, че да различните държави членки постигат различни резултати, но не, не знаем къде са най-добрите практики. Председателката, благодаря. Предлагам тази темата да бъде включен още веднъж дневния ред с конкретни мерки. Е, изслушванията и работните семинари, също, които предлагам, също трябва да се подобрят. Е, защото тук се оказва, че не просто не постигаме с европейски средства целите, а създаваме нов проблем. Сами си създадохме проблем и сега не можем да го решим. Сега координаторите решиха само докладчиците по специалните доклади да имат думата. Сега стигаме до точка 13 от дневния ред. Нашата позиция в МФР е след 20-та година. Докладчик е колегата Савама. Имате думата. Координатите се съгласиха, че само а, докладчиците ще имат думата. Сега продължавам а, по следващите точки в дневния ред, следващата МФР. Може ли да проверим дали английската кабина работи? Благодаря, госпожо председател. Веднага ще отида към важните неща. Както знаете, комисията трябва да предложи своето предложение за следващия МФР или през юни, или през септември. Следователно, бюджетната комисия подготвя доклад по своя инициатива, за да може парламентът да представи своите становища по предложението на комисията и се надяваме, че това ще стане. Това, което чувам от комисията е, че те всъщност работят по въпроса и до голяма степен са се задълбочили вече в а, тяхната презентация. Комисията по бюджетен контрол ще бъде една от комисиите, които ще даде свое становище. мато отправна точка за това становище е да имам колкото е възможно повече влияние върху бюджетните проблеми. Не може да се въздържаме. Няма причина за това, защото като докладчици по доклада е, за собствена инициатива господин Олбрихт и госпожа Турман е, ясно показаха, че техният доклад по собствена инициатива ще, бъде, ще се състои в от две части. Една, втората част ще бъде в сферата на политиката, на базата на становището и аз вече говорих за надълго и на широко с бюджетната комисия и мисля, че имаме е, голям шанс да изготвим едно задълбочено и, и широко становище. Следователно, вече имам някои предварителни пунктове, които бих помолил максимален брой от вас да коментират по тях и да допринесат на ран, този ранен етап още, защото графика е такъв. Аз се опитах едновременно да а, отложа а, крайните срокове, колкото е възможно а, повече. Бюджетната комисия ще подготви своя текст през декември и те ще обсъждат доклада по собствена инициатива и ще се гласува в комисията през февруари, като целта е всичко да бъде готово през март за пленарното заседание. Искам просто да отместя този крайен срок колкото е възможно повече, защото в момента ние смятаме, че ще се разглежда проект от доклада или на 11 или на 12 октомври. Тоест, становището ще излезе вероятно през последната седмица на септември, което ни дава добра възможност да обмислим нещата по време на лятната вакансия. Не искам да отнема много време, просто съвсем накратко ще очертая някои от идеите, а, които имам. Оттам нататък вече всичко е въпрос на обсъждане. Ако погледнем заглавията, според мен би трябвало да имаме становище по няколко бюджетни проблеми, не само за бюджетен контрол, но ако започна с бюджетния контрол, разглеждането на разходите на бюджета е нещо, което комисията трябва да свърши добре, за да може да бъде в състояние да планира добре следващата рамка МФР е след 2020 година и ще се оцени степента, до която разпределението на ресурси в бюджета наистина отразява стратегическите приоритети. Към това има един бюджетен проблем, който е свързан с циклите. Имаме а, вече едно предложение, една идея в парламента да се промени цикъла от 7 годишен на 5 годишен, което ще промени и планирането. Резултатите от комисията, свързани с изразходването на средства, трябва да бъдат добре използвани. Мисля, че трябва да настояваме пред комисията да гарантира е, механизмите на административен контрол да бъдат надежни на всички равнища в бюджетната рамка и естествено да се обърне особено внимание за това как е, може ефективно да се предотвратят е, измамите. Оценката основана на риска, разбира се, е в тази кошница, образно казано. Все повече и повече трябва да мислим, според мен, по тези въпроси, а именно за това как контролираните ресурси могат да бъдат правилно насочени, за да може да имаме максимален контрол. И така. Ако премина сега към целите и приоритетите, които трябва да разгледаме. Гъвкавостта, бюджета трябва да се приспособява към изненадващи промени в обстоятелствата и аз мисля, че това също е интересно за бюджетния контрол, а именно това, което те правят, да има смисъл, а не след години да се чудим какво е направено. Мисля, че трябва да призоваваме отново за по-нататъчно упростяване и за по-малко, по-малка бюрократична бюрократична тежест, също така за да обърнем внимание на а, свръх средствата, които се прехвърлят от една година в друга, по-добре да се очертаят приоритетите, целите, конкретните резултати, може би да не се впускаме толкова в дефиниции, това не е наша работа толкова. Но защо да не се използва възможността и да дадем пред идеите си за това как ще намерим парите на първо място в бюджета след Брексит попълването на празнотата, която ще остави Брексит, е също нещо, което аз бих искал да се включи сега. Това са наистина едни твърде предварителни мисли. Няма никакъв смисъл сега да се впускаме в тях, освен ако вие не искате да допренесете нещо. Мисля, че това е достатъчно на този етап за размяна на мнение много неща са останали. В крайна сметка, преди да се е, внесе е, проекто становището, проблема е как да се определи обхвата и да имаме едно стегнато становище, да не, без да се разпростираме твърде далече в определени сфери. И така, госпожо председател, това исках да кажа. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожа, о, господин Али, две години. Благодаря за информацията. Аз прочетох информацията. не се чува. Искам да ви предложа да разгледаме по-голямата картина на европейско равнище. Имаме всяка година се разработва МФР за следващите 7 години. Да си представим а, как ще, ако си представим, че ще стане на петилетна основа, в голямата картина а, е, има нещо, което липсва. Годишния план има много по-големи финансови проекции и МФР а, ще отрази стратегическите насоки, за да може да бъдем ефективни и ефикасни в европейската допълнителна стойност. Трябва много ясно да знаем какви са нашите цели, стратегически цели за следващите 10 години. Трябва да установим и репери. Това означава, че първо трябва да имаме нещо като стратегия 2020 година, но това трябва да бъде стратегия 2030 година, за да можем да работим в средносрочен и дългосрочен план. Също така в края на 2014 година си спомняме, е, че имаше редица нерешени проблеми. Има възможност да обсъдим е, една възможност в подхода по отношение на МФР. В сегашната система МФР се изготвя един път на 7 години, евентуално ще стане на 5 годишна основа. Проблемът е, че тези периоди свършват внезапно и всичко започва отново. Една система трябва да има следващата многогодишна год, а, финансова рамка би трябвало да се припокрива от части с предишната, което ще доведе до по-добра приемственост. Госпожа Яла Цендер, две минути. Госп... Благодаря. Искам да поздравя докладчика за балансираната и добре представена позиция. Това, което не беше споменато, а, и колегата показа най- а, най-жизнено важните пунктове. Искам да ви помоля да привлечете вниманието към ефикасността и, ефектив, еф, и ефикасността на използването на ресурси, да се направят препоръки за планиране в тази сфера, там където може да намерим най-високата европейска добавена стойност, което да бъде а, съгласувано с стратегията, която току-що беше приета през марта това, което за нас ще бъде много важно, е проблема с Брексит. След Брексит, капитала, средния капитал на глава от населението в Европейския съюз ще бъде по-нисък. Това ще повлияе на, политиката на сближаването, на кохезионните фондове, ще промени а, разпределението в следващата МФР. За мен няма значение дали тя ще бъде от 7 години или 5 години. Също така е, не е ясно окончателното решение във връзка с еврозоната. Ние също така трябва да а, обсъдим този проблем. Според мен ние трябва да изчакаме, както Петри ни каза, и а, е, ще видим какво може да а, се справим с времето. Нашата роля е да определим по-добре, да структурираме по-добре следващата МФР. Грешките ни бяха посочени от докладчика. Благодаря, госпожо председател. Моля да ме извините, имам едно друго заседание, ще трябва да ви напусна. Благодаря, че сте тук, госпожа Аяла Сендер. Благодаря. Първото първата обмяна на становища, която според мен ще изисква по-конкретни препоръки, бих помолила Сметната палата, господин Итала по-специално, който ни каза един път а, за грешките, които са направени в миналото, една от които беше, че не е, е предложено достатъчно бюджет за програмите и това беше грешка. Ние винаги сме смятали, че държавите трябва да бъдат е, ангажирани с планирането на ресурсите, за да може да се балансират амбициите и целите на европейско равнище. С подкрепата на съвета, разбира се, и като гарантираме, че това ще бъде подкрепено от необходимите ресурси. И това е първото нещо, което трябва да, с което трябва да се заемаме, именно как да решим проблемите с дупката, която ще се отвори след Брексит в цялата система. МФР е, а, това говорим, че ще бъде на МФР, е, която след 2020 година ще бъде а, до, ще бъде 5 годишна. Всички казват, че ще бъ, това ще бъде бюджет, който ще бъде по-низък. Това означава, че нашият подход – Али, колегата Али ще каже това, но подхода не е, не е все още ясен. И ние трябва да коригираме това, защото ако не предоставим достатъчно бюджет, това означава, че няма да може да финансираме амбициите си, политиката на, сплоша, на сплотяване, която дава много добри резултати, общата селско-стопанска политика, която се опитваме да променим не само земеделието в Европа, но и да се въведат промени и другаде. Всичко това е нещо, което трябва да се разгледа. Така че, господин Сарвама, искам да ви помоля да вземете тези неща предвид и а, съвета ще каже, например, че а, отбраната трябва да има различно финансиране и това трябва да се разгледа. Ние трябва да разгледаме също така и други възможности, предоставянето на заеми, особено след Брексит. Трябва да гарантираме европейския бюджет да бъде истински европейски бюджет, да има гаранции да се сливат неща, които могат да бъдат по-добре контролирани от нас. Това имаше много съмнения, които бяха повдигнати не само от мен. Е, имаше и проблеми с Африка, споразумението с Турция. Е, ораторката беше прекъсната поради липса на време. Ако не ни оставите да говорим, всеки ще... Ще си останете сама, тук ще говорите със себе си. Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, който очерта елементите на този доклад. Искам да кажа, че той отразява всъщност нашите разсъждения, които току-що публикувахме в, нашите, в нашия доклад за разсъжденията по фин, европейското финансиране. Започваме, е, започнахме с контекста на Брекси. Това е едно от големите предизвикателства, което с което ще се сблъскаме в следващите години, как да финансираме е, тази липса, която ще се отвори с собствени ресурси, с реприотизиране ние знаем много добре какво да принася Обединеното кралство и знаем какви са техните предишни задължения. Това също така ще бъде много важен фактор за размера за следващата многогодишна финансова рамка. Може би в този документ виждате, че ръководна ръководна концепция е европейската добавена стойност. Ако няма такава добавена стойност, няма да има средства по европейския бюджет. Трябва да се представи някаква форма на съфинансиране от европейския бюджет. Ако има висока европейска добавена стойност, ще получи пълно финансиране. Това ще бъде ръководният принцип за следващата МФР а, да се разглеждат всичките програми. Също така ще разгледаме доклада на Европейската сметна палата. Ще се отразят предложенията на различните отрасли. Разбира се, това ще бъде включено в предложението за следващата МФР. Един друг важен елемент – е използването на финансовите инструменти и бюджетните гаранции. Трябва да бъдем по-гъвкави, трябва да избегнем предварителното разпределение на толкова много средства на държавите членки. Може би са необходими някакви програмни резерви, за да може да реагираме на непредвидени обстоятелства. Има три възможности. 5 годишна 7 годишна МФР или 5 плюс 5 с някакъв междинен период. Благодаря. Вали да ви попитам, какви са плановете ви за селскостопанската политика? Е, чухме, че има голям проблем с възрастта там, с застаряването. Има ли някакви планове за, за тази точно област? Um, Трябва да кажа, че разбира се, едва сега започваме да обмисляме подробностите на програмата. Ние отразихме някои възможности за реформи в селско-стопанската политика. Аз не съм чувал за програмата за пенсиониране все още но може би с колегата а, трябва да помислим и да включим това. Господин Тарант. И след това госпожа Аяла Сендър. Съвсем накратко, госпожо председател, искам да благодаря на колегата Сарвама за това, че той ни даде идеи. Аз през август ще ви изпратя имейл с няколко предложения. Трябва също така да направим оценка на въздействието върху комисията. Госпожа Яла Сендер. Исках да попитам представителя на комисията за предложението за отбрана. Идеята, която имахме ние, когато ние мислехме, че отбраната ще бъде е, добавена стойност е нещо повече, отколкото економиката на на мащаба. Вместо да искаме пари от европейския бюджет, който е много по-ограничен, да финансира европейската политика по отбраната също. Защо не можем да задължим държавите членки да гарантират част от това, което те национално изразходват, да бъде включено в един общ фонд за финансиране отбраната по този начин, а не да се взимат средства от европейския бюджет. Да, не бива да има пари без правомощия, който иска да финансира политиката за отбрана, да, добре, но ние нямаме компетенции тук. Нямаме правомощия. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм, да. Разбира се, трябва да разгледаме ограниченията на договора. Сега не можем да имаме нещо извън общата европейска политика в сферата на отбраната. Това не е възможно. Идеята обаче от гледна точка на научни изследвания в сферата на отбраната, разработването на прототипи. Това би могло да бъде финансирано от европейския бюджет. Националните администрации могат да пестят пари, ако това се направи чрез бюджет на Европейския съюз. Това би било по- ефикасно, ако държавите членки на Европейския съюз развият съвместни проекти и това би могло да доведе до спестяване в техния бюджет. А, да, така е. Без съмнение, но когато се намесва комисията, то тогава какъв е политическия план? Кой прави избора? Това са... Трябва за това да има правомощия ние, ние нямаме, но както и да е колегата Саварма. благодаря, госпожо председател. Най-искрено благодаря на всички колеги на комисията за, това, за техния принос и съвсем накратко искам да отговоря на въпросите на докладчиците в Сянка, господин Али, за бюджетната програма, която ще бъде плавно преливаща се, тя е на бюрото ми, напълно съм съгласен. Цикъл трябва да се определи. Господин Либерацки напусна залата, но аз напълно съм съгласен с него за това, което каза той за ефективността и ефикасността, че те трябва да бъдат съгласувани с нашите приоритети и това е нещо, по което трябва наистина да работим. И че Политиката на сближаване и общата селско-стопанска политика много внимателно трябва да погледнем как може да организираме и двете. По кохезионната политика имам няколко проекто текста. Може би трябва да разгледаме как може да видим възможността да променим структурата на разходите, тъй като повечето от целите на Европейския съюз може да се смятат за постигнати. Просто подхвърлям един въпрос във въздуха, дали ефикасността в кохезионната политика ще може да бъде постигната с естествена конкуренция, вместо да се поддържа старата система, нещо трябва да се направи след 2020 година с МФР. Искам да коментирам това, което каза госпожа Йола Сендер. Благодаря ви за вашия принос. Ако съм ви разбрала правилно, напълно съм съгласен, че не трябва да се поддаваме на тази а, предвзета идея за а, това, че ще има по-нисък бюджет. Аз просто не виждам как ще стане. Би било глупаво да говорим за всички тези огромни предизвикателства с, с границите, миграцията, сега добавяме отбраната и същевременно държавите членки действат като че ли Просто, просто наистина е невероятно, че една уста говори едно и също е, различни неща. А, и те всъщност трябва да съобразят приказките си с а, е, кисията си, с портмонето си. И това беше последната дума. Ние наистина трябва да се борим за това. Аз мога, разбира се, да а, говоря много, но нямаме време. Искам да помоля всички вас наистина да ми изпратите идеите си по електронната поща. Както каза господин Таран през август. Може би през ден е един имейл би било освежаващо. Всички ние очакваме 13 септември, вторник в Страсбург, когато председателя на комисията, господин Юнкер, ще изнесе своята, може би, най-важна реч за състоянието на Европейския съюз. И там ще намерим идеи за това дали сме на прав път както ние, така и комисията. И така, преминаваме към 14 та точка. Реформа на система за собствено и ресурси. Имаме докладчик по становище. Това е господин Али. Той ще представи своето становище. Имате думата. Благодаря, уважаеми колеги. Въпросът за собствените ресурси е много важен въпрос за Европейския съюз те са недостатъчни собствените ресурси и те трябва да се разходват ефективно и ефикасно. Това е много важно. Трябва плащанията да отиват към най-важните за гражданите въпроси. Европейският бюджет подкрепя, осн... трябва да подкрепя основните цели на политиката и това трябва да са дългосрочни инвестиции. Целта трябва да, са, да е подкрепа за по-неразвитите, по-слабо развитите региони във всички държави членки. Имаме няколко предложения и те са насочени към следните области. Най-напред разпределение на ресурси. Области, те трябва да са в области, които са най-важни за Европейския съюз, те, там където се създава добавена стойност, а именно изследванията, науката, външната и вътрешната сигурност на Европейския съюз. На следващо място дългосрочни ползи. Трябва да се съсредоточим върху дългосрочни печеливши проекти, а не върху финансиращи програми, които имат само краткотрайна стойност. Освен това, трябва да приоритизираме борбата срещу климатичните промени. На следващо място – дългосрочните политически цели – те трябва да играят решаваща роля при развитието на последващите многогодишни финансови рамки след 2020 година. Политическите приоритети трябва да са взети предвид, когато се разпределят собствените ресурси. Трябва да има прости правила при разпределението на ресурсите. Това ще увеличи ефективността и прозрачността. В същото време, модела за, измере, за измерване на разпределяне на средствата трябва да бъде подобрен. Той трябва да, да, да допринесе за повишаване на жизнения стандарт на всички граждани и да има добавена стойност на европейско равнище. Госпожа Аяла Сендър. Благодаря на господин Али. Благодаря на господин Али за неговия доклад за собствените ресурси. Аз исках да попитам нещо, нещо не разбрах. Може би е, за точка 10 става дума. Може би аз не разбирам нещата добре. А именно, става дума за това, че трябва да има добавена стойност и че добавената стойност не е привлекателна за нето баланса. Защо това е така и какво, каква е връзката с новия метод? Освен това, говорите за Хоризонт 2020 и за фонда Юнкер, но какво става дума, но, но какво смятате за пакта за кохезионната политика и това е дългосрочна политика, нали? Това също не е краткосрочна политика. Пакта и кохезионната политика за мен са все, все дългосрочни политики. Как виждате нещата? Благодаря, госпожо председател. Uh, uh, трябва да се концентрираме върху разходната част, наистина така е. Трябва да мислим и за това как uh, да се използват средствата най-добре. Трябва да признаем. Тук проблемът е много сериозен. Защо? Защото настоящата система на приходи е, предпоставя много предизвикателства. В документа за оценката на бъдещето на, на европейските финанси, което, който документ е представен от комисията преди няколко седмици, там се прави препратка за групата на високо равнище за собствени ресурси, е, групата Монти от декември 2016 година. По принцип това, което се казва в този документ е становището, схващането, че настоящата приходна система за европейския бюджет е прекалено неразпознаваема, объркана и, има, е прекалено сложна. Е, тя зависи от, е, от вноските на държавите членки до 70% и всъщност частта на собствените, традиционни собствени ресурси е много малка. Решението за въвеждането на собствените ресурси, за да се осъществи независимостта на е, Европейския съюз, е, тази система е, е, под голям натиск. Тя е под голям въпрос. ситуацията е много проблематична, защото има бенефициенти в тази система и донори. И е, това е всъщност една нулева игра, никой не печели, е, страните са противопоставени една на друга. Би трябвало да има пропорционално връщане на приходите, пропорционално разпределение, е жостретор. И има сравнително прост начин за компенсиране на разпределението на средствата в разходната част чрез разпределяне на средствата. Не искам да говоря за опростенческия начин по който държавите членки понякога е, гледат на бюджета, даване и вземане. Това не е така. Системата е много повече от даване и вземане. Има много по-голяма връзка между националните бюджети, много по-сложна връзка между тях и европейския бюджет. Не може нещата да се гледат по този упростенчески начин. Освен това, имаме тази система на рабати, на отстъпки, която бе започната с отстъпките към Обединеното кралство. Освен това имаме рабати върху рабатите и както разбираме, тези рабати се договарят по един много непрозрачен начин. А... Така че, ако смятате, че говоря прекалено дълго, аз мога да спра веднага. Извинявайте, казахме две минути. Извинявайте, превиших времето си. Добре. Следващият оратор, господин Саварма. Благодаря. Аз а, замествам нашия докладчик, господин Стаховски. Неговото становище е следното. Господин Теховски е съгласен с господин Пирински, че настоящата система е прекалено сложна, непрозрачна, е прекалено неясна. Затова реформа е абсолютно необходима. Въпросът е естествено как да се промени системата. Приоритетите на нашия докладчик са прозрачност, стабилност, опростеност, ниски разходи за оперативни дейности, равнопоставеност, европейска добавена стойност и естествено това е, е, трябва, това е, трябва да е система, която се разбира от данъкоплатците. Докладчикът подкрепя предложенията на групата на високо равнище за собствени ресурси, а именно да се запазят традиционните собствени ресурс, ресурси, ресурсите основани на брутния национален доход, но да се промени настоящия механизъм. Трябва да има да има ресурси, проистичащи от ДДС на европейско равнище. <clears throat> И трябва да има нови собствени ресурси. Това е нещо, което, около което всички се обединяваме. Аз и докладчикът ни благодарим на господин Али за неговата работа. Докладчикът в сянка предлага да се организира съседание на докладчиците в сянка и за да се обсъди вашето становище нашия докладчик смята, че трябва да има много ясна част, която да се съсредоточава върху приходите. Това тази част трябва да е много ясна, много укрепена, много стабилна в становището. И освен това, начина за разпределение на ресурсите и на приходите, това е също нещо много важно, което трябва да се уточни. Мисля, че това е, което искаше да каже нашия докладчик. Благодаря. Председателката, благодаря. А, не сме още съвсем конкретни. Господин Табант. Аз мога да, да бъда съвсем кратък, наистина. Аз съм съгласен с повечето колеги, но не убивайте посланника, като прочетете посланието, господин Али. Благодаря ви за становището. Аз съм съгласен с... Аз, аз смятам, че това становище е неадекватно. Не става дума за собствените ресурси, а как да ги разходваме. По принцип, най-напред трябва да отложим крайния срок, защото ни трябва един нов доклад. И е, ако не успеем тук, трябва да помислим за други стъпки. Това просто за ваша информация. Um- да, явно е, че има доста малко мнение за собствените ресурси, в подкрепа на собствените ресурси, но за това имаме и срока в крайна сметка. За това имаме и срока за подаване на изменения и на изготвяне на становище. Госпожа Монтеньон от комисията. Благодаря. Искам да коментирам няколко аспекта на становището и някой, искам да коментирам някои от коментарите на колегите. Най-напред, е, добавената стойност. Това е наистина нещо, което трябва да се подчертае. Това се подчертава и в е, доклада за МФР и в е, доклада Монти. За това се говори и в документа на комисията. Основният аргумент е, че естествено европейска добавена стойност трябва да е основно нещо, върху което трябва да се съсредоточим, но а, такава стойност може да се намери и в приходната част. Това е нов елемент, а, който разглеждахме. Това не бе споменато в миналото. Идеята е защо да не се използват нови собствени ресурси, които имат допълнителни ползи и така ще подкрепим някои от политическите си цели. Ще ви дам някои примери. Това може да е де... да, о, борбата против е, климатичните промени, задълбочаването на единния пазар, т.е. И може да има специфични собствени ресурси, които да подкрепят тези цели и да не се ограничаваме само до финансиране на европейския бюджет. Това е новият елемент. И на следващо място. Някои от вас говориха за критика за методологията на нетния баланс. Тук, може би, трябва да уточним, защо това е проблем. Аз мисля, че е ясно това обяснено в доклада Монти и в документа на комисията. Проблемът тук е, че наистина нетните баланси се съсредоточават върху разпределените разходи в кохезионната политика и в селското стопанство. Разходите, които имат най-висока добавена стойност, не са приети, не са обхванати от този метод и последствието е, че държавите членки не, го, не ги защитават тези разходи. Например, гранта за наука и изследване, той се изчислява в методологията като като даден на университета, който координира гранта. Например, Люксембург е бенефициент на гранта, но всъщност 5-6 университета в цяла Европа са бенефициентите на този грант. Същото се отнася за сигурността. Много пари отиват за защита на, на външните граници и е, тук основният бенефициент е Гърция, но от това всъщност печелят и други страни. Така че това е един въпрос, който се опитваме да изясним. И накрая искам да спомена последния въпрос, който не е залегнал в е, е, становището. Работите, някои го споменаха. Ние също работим върху този документ. Позицията на комисията е много ясна, трябва да премахнем работите. И т.е. отстъпките, трябва да намерим по-прозрачна и проста система. Благодаря. Благодаря. Докладчикът има думата. Моля. Председател, благодаря и на колегите, които вземаха отношение по становището, което беше изложено. Мисля, че беше даден отговор и на въпроса, който госпожа Ела Сендер зададен, но и аз също считам, че не може да разглеждаме бюджета само от счетоводна гледна точка като едни дадени изразходвани средства. Виждаме, че и за първи път следващия бюджет, който се формира за 2018, вече се преследва една европейска добавена стойност. По отношение на пакта и кохезионната политика, естествено, че той трябва да има дългосрочен аспект, трябва да се развива и е, защото в крайна сметка това е в основата и фундамента на общността, на функционирането на Европейския съюз като цяло. Това е моето разбиране. Е, готов съм да направим заседание с е, докладчиците в Сянка преди крайните срокове и в тази връзка предложенията, крайният срок за предложенията е 30 октомври 2017 до 14 часа и приемането, гласуването в КОНТ в комисията ще бъде 21-22 ноември 2017 година. И ще помоля колегите, които имат някакви предложения, да ги пратят по имейлите и в последствие мога да направим и съответно обсъждане с докладчиците всяка. Благодаря. Да, благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Преминаваме към 15-та точка. Структурни фондове 2007-2013 година. Приоритетни проекти в Гърция. Какво се е случило до момента? В романта с продължение имаше много приоритетни проекти. Седми, седем посетихме от тях през септември 2015 година. Сега искаме естествено да знаем какво се е случило с всички останали 181 проекта, какво ще се върне като средства, какво е финансирано, какво не е. Затова поканихме генералния директор Метри, когато все още не виждам. Той бе поканен да ни осветли по проблема с Гърция. Нека ви напомня, имаме съфинансиране от 100% в стария период. Има много причини, поради които трябва да се занимаваме с този въпрос. Не беше лесно да говорим по този въпрос с комисията. Добре дошли, господин генерален директор. Äh, Колегите вече са информирани за досегашния развой на събитията. Добре дошли сред нас. Без бавене ще получите думата, за да ни кажете какво става с 181 а, приоритетни проекта. Искаме да чуем повече подробности и за седемте посетени от нас проекта, но най-важно е за нас да чуем кога можем да очакваме общ преглед на изсредствата изразходени в а, а, Гърция. Говорим за 100% съфинансиране. финансиране така че въпросът е много важен за нас. Добре е дошъл, господин генерален директор. Давам ви думата. Госпожо председател, благодаря. Уважаеми е, евродепутати, добро утро. Аз самия с радост заставам пред вас, защото преди всичко това. Искам да ви информирам по два много важни планове за действие, които са в ход. Вярвам, знаете, не се съмнявам, че проблема с плановете за действие, че се приемат и потъват забвение. Тук обаче въпросите са достатъчно важни, и заслужават редовно проследяване с нужната, нужното внимание. Двете теми, по които имаме планове за действие, са две области, в които традиционно работи кохезионната политика, когато става дума за обществени поръчки и за държавна помощ. И в двете области броя, процента грешки несъмнено е свързан с пропуски в административния капацитет на различни нива в държавите членки в рамките на структурите, прилагащи кохезионната политика и по-специално фондовете за тази политика. Е, и така плановете за действие поставят акцента основно върху тази страна на проблема, именно как да помогнем на държавите членки да изградят административен капацитет в тези области, така че да бъдат в състояние сами да избягват грешки поне на ниво, нивата, известни от минали последните години. Първо имахме един много окоръжаващ сигнал, смея да кажа, при констатациите на Сметната палата от 2015, за 2015 година. Основните три източници на грешки в кохезионната политика внезапно се смениха и не са нито държавните помощи, нито е, обществените поръчки. Не бяха това основните източници на грешки. И така констатациите на Сметната палата бяха, че частотата на грешките в тези две области е намаляла в значителна степен. И като говорим за близкото бъдеще и с оглед на резултатите от 2016 година, трябва да кажа, че има повод за надежда, не е случайност – не е чудо за един ден, но това може това сериозно подобрение може да се потвърди и за 16-та година. Това поне са нашите надежди. Сега, ако позволите, ще се върна към моята презентация, която иллюстрирам с слайдове плана за действие в областта на обществените поръчки. Първи изключително важен момент в този план за действие, а също и за държавната помощ е новия механизъм, който имаме за периода 14-20 година с предварителните условия. С думи прости казано, ако не са изпълнени някои условия, в съответната държава членка в съответни области, комисията има право да спре плащанията за тази държава членка за съответната област или области. Вече още през пролета на тази година направихме предварителна обща оценка на резултата от този механизъм за предварителните условия. Резултатът бе в цялост твърде положителен. И аз мисля, че специално за обществените поръчки и държавната помощ това се оказа много ефективно средство, така че държавите членки сериозно да помислят за подобряване на своя капацитет в тази област. Всъщност в началото на периода 14-20 година Имахме 8 държави членки, които имаше така да се каже да си пишат домашното за обществените поръчки. В момента броят им е сведен до 4, т.е. 8 се справиха и дори за въпросните четири държави членки нещата звучат добре и се надяваме, че за повечето, ако не за всички от тях, няма да се налага преустановяване на плащанията. Просто просто защото те ще изпълнят изискванията. Втория момент, много важен, е, бе работната група за обществените поръчки създадени още, създадена още през 14 година от комисията включваща всички заинтересовани, на комисията, компетентните агенции, с, генерални дирекции с външна помощ от Европейската инвестиционна банка. Тази група се насочи към действия, за да гарантира съответствие с европейските директиви за обществените поръчки, което е едно неизменно предизвикателство, което ние осъзнаваме, тъй като имаме нова директива за обществените поръчки, която влиза в сила и която на теория трябваше да бъде транспонирана до, края, до средата на миналата година, макар че това не е все още факт. Второ, насърчаване ефективността и прозрачността в процесите на възлагане на обществени поръчки. И накрая и това е новото измерение на споменатата от мен директива е прилагането на обществените поръчки като стратегически инструмент. Не просто да се търси най-ефтината оферта, но и да се мисли за екология, за економически, за социални последици, за иновативни компоненти. Ние бихме искали тези елементи да присъстват по-широко в бъдеще в кохизионната политика. Така че обществените поръчки да не, изгл... да не се ориентирате единствено по най-низката цена, но да се търси и най-доброто, е, най-добрата економическа и социална изгода. Още нещо искам да спомена като един резултат от е, работата на тази група е, едно ръководство, което бе посрещнато много добре от държавите членки и съдейки по това колко пъти го е сваляно от нашите сайтове, очевидно се използва. Доста обемист е този наръчник или ръководство, но пък е в съответствие с широките, многобройните правила. Ние също имаме какво да правим, е, имаме нова директива, трябва да актуализираме и ръководството. Е, не сме готови, но това ще стане факт до края на тази година. Работи се сериозно. На трето място бих искал също така да подчертая, стореното до сега по отношение на конкретни държави членки. Е, работихме много сериозно е, и постигнахме успех, използвайки нашия бюджет за техническа помощ с е, участието на трета страна, в случая ОИСР например в помощ на България и Словакия за постигане на предварителните условия особено в случая на Словакия създавайки е, стратегия за електронни обще, е, електронно възлагане на обществени поръчки. Подхождахме индивидуално, отчитайки особеностите и слабостите в конкретните държави членки. Искам също така да спомена още една инициатива, създадена от нас – преди година. Това е така наречения пакт за интегритет. Отново с финансиране от нашата техническа помощ, пилотен проект, работим с НПО, Transparency International. В това е доброволно участие от тяхна страна и те наблюдават конкретни процеси на възлагане на обществени поръчки. С радост установихме, че редица държави членки се възползваха от възможността. Ето картата на общо 11-те държави членки. Този пилотен проект в вече обхваща 17 проекта в тези 11 държави членки. Принципът е всички страни в процеса на обществените поръчки да приемат пожелания определен кодекс на поведение и Transparency International като надзорен, като наблюдаващ орган следи за изпълнението, както по отношение на обявяващите и възлагащата страна на поръчките, така и на кандидатите. Още един въпрос, който искам да спомена, специално за измамите, което разбира се е за наш късмет е, един страничен, едно странично явление, но нека ние искаме да помогнем на държавите членки да ги констатират и да се борят по-добре с тях. В комисията имаме нарочен електронен инструмент е, тип база данни за установяване на подозрителни модели на поведение в процеса на обществените поръчки. Предоставяме го безплатно на държавите членки и трябва да кажа, че отклика е доста насърчаващ. Повечето държави и членки се обърнаха към нас с молба да използват тази IT е, система. Целта е да им помогнем да констатират, да установят подозрителни условия и компоненти в процеса на обществените поръчки, така че да насочат контрола в тази посока. И накрая бих искал да спомена също една инициатива вдъхновена от стореното от нас в процеса на разширяване, което и продължаваме да правим за страни кандидатки. Това е ТАЕКС. И принципът е, е че в рамките на държавите членки намираме специалисти, които е, да споделят своя опит с своите колеги от други държавни учреждения и органи за подобряване на квалификацията им. Получава се много добра, имаме много обмен, много дейности по тази инициатива и една значима част от тези дейности се отнася или обхваща специалисти в областта на обществените поръчки, които работят на място. 21 държави членки за сега участват специално по обществените поръчки. Не искаме да почиваме на лаврите. Тенденцията на намаляване на грешките в обществените поръчки, дай Боже, ще бъде официално потвърдено тази година. И все пак това е сизифовска задача. Имаме промени в законодателството, има държави членки, които не са транспонирали новата директива за обществените поръч, поръчки, така че трябва много да да следим нещата и както вече казах, и ще актуализираме това много е, така популярно практическо ръководство още през тази година. И, както казах, с новата директива се предлага възможност обществените поръчки да се използват като стратегическо средство за работа и ние искаме да заложим на това за бъдеще. Що се отнася до плана за действие, ще продължим да следим за доброто му изпълнение заедно с, заедно с Генерална дирекция Растеж и компетентните еврокомисари Бенковска и Крецо. Сега на въпроса за държавната помощ. Предизвикателството е същото. Става дума за административен капацитет и искам тук да кажа, че имаме жив интерес държавната помощ, нещата наистина да се подобрят в областта на, на държавната помощ. Защото това не е действие в ущърп на европейския бюджет, но това, което забелязваме, и това не е най-доброто решение, е следното. Поради страха от сложността на обществените поръчки много държави, чле, да обществени органи прилагат минимални изисквания. Могат ли опитват се да заобиколят тези правила, за да не се излагат на риск, но това не гарантира, че държав подхода към държавната помощ, който прилагат, е най-доброто решение за обществените цели, които се преследват. Така че ние категорично ще се опитаме да подобрим нещата тук. Подобно на обществените поръчки. Имаме уточняващи документи от юли 2016 година във връзка с помощта, но със сигурност има какво още да се желае. Подобно на обществените поръчки поръчки и тук предварителните условия си казаха думата. По-малко държави членки имат сериозни пропуски. Започнахме с пет държави членки, които имат, от които има какво да се желае а сега остава Италия и тя приключва всъщност своята дейност и ние сме уверени, че ще успеят. Имаме добри новини да подчертая как този механизъм може да бъде альтернатива на пречките или правните задължения. Имаше предложение на Сметната палата във всяка държава членка да се създаде е, централен регистр за правилото de minimis, защото трудното е, че можеш да, да изкочиш над максимума 200 е, хиляди 200 хиляди за две години, за малка фирма 4 пъти по 50 хиляди. И така има централна база данни, която позволява да се гарантира, че няма една отделна фирма да се възползва от възможността за надскачане този прак. Така че предложен беше централен регистр от Сметната палата. Комисията предложи законодателство, но законодателят отхвърли това нашето предложение. Ето какво сторихме ние. Чрез предварителни условия да получим от някои държави членки уверението и така ангажимент да създадат централен регистр по своя инициатива. Това стана факт в Чешката република, в Словакия и в Словакия. И много се радваме е, на тези резултати. Продължаваме с обедине, да обединяваме усилията на Генерална дирекция регионално развитие и КОМ за да работим в онези сектори, в които държавната помощ е много важна и където може да има повече грешки. Например, изследователска и развойна дейност, широколентови услуги, а също и енергетика, енергийни проекти и ние организахме заедно с генерална дирекция КОМ редица обучения в четири държави членки по тези конкретни теми. Мисля да не се впускам в по-големи подробности, защото използваме същите инструменти, както при държавната помощ, партньорската система, ТАЕКС и може би да дам един последен пример за държавната помощ. Постигнахме според нас една малка революция в Гърция – защото не само с нашата финансова помощ, но и с техническа помощ а и заедно а, с а, м, в, други служби ние имаме в Гърция и IT система, която дава много сериозни гаранции, които са необходими, насъщно необходими, е, по въпросите за държавната помощ и по-специално, за да се избегнат е, всякакви възможности за корупция или измама в тази област. Така, в заключение – госпожо председател, уважаеми евродепутати. Ние е, работим на пълни обороти, насърчавани от първите добри резултати, които вече са факт. Със сигурност няма да свалим летвата, нито да занижим бдителността си Напротив, бихме искали да можем да застанем пред вас през идните години с добри резултати в тази област и се надявам тези, тази информация да бъде подплатена с ежегодните констатации на Сметната палата. Не, не ви чувах в началото, но вие специално попитахте за списъка на приоритетните проекти в Гърция и какво е постигнато, каква информация можем да ви дадем, по-конкретна информация относно резултата за всеки от тези проекти. Позволете да започна казвайки като общ коментар, че имаме в цялост много положителна оценка за процесите, които започнаха от тази инициатива, стартирана от Еврокомисара Хан през 11-та година. Това това показа на Гърция, че в момента в който Гърция беше наистина в трудно положение, ние можем да помогнем. Това доведе до стягане на редиците на всички заинтересовани в Гърция. И днес, това не е окончателна оценка, забелязваме конкретни резултати. Оп по, съдейки по последните доклади, които имаме по тези прое, про, проекти от май тази година, в общия списък с 160 приоритетни проекта, в някои изоставени, после под, подхванати. 85% управляват 7 милиарда и те са завършени. 9% от тези проекти, т.е. 24 на брои, с, с по-скромни резултати 770 милиона евро. Те са разделени на два, два отделни етапа, поради което ще бъдат приключени на втория етап за периода и имаме 6% проекта 500 милиона или 18 на брой проекта, които не са приключили до днес и които обаче ще трябва да бъдат приключени, защото това е нашето изискване до 2000, през 2017 година. Те трябва да бъдат финансирани с собствени средства и трябва да приключат до 2019 година. Ако не, ние ще искаме възстановяване на е, предоставените от Европейския съюз средства. Предвид това колко дълго ви говорих, няма да представям някои наистина впечатляващи е, и знаменателни постижения в завършените проекти. Някой от тях и вие самата сте посетили, госпожо председател, нещо, което от, можем да кажем вече, че намерението ни е да продължим много по-целенасочено този подход с Гърция през настоящия период. И в момента заедно с Гърция е, търсим възможност да подберем по-малобройни, но ценни проекти, които съвместно ще попаднат в центъра на нашето внимание и помощ. Попитахте за сроковете. Приключваме в момента. Така че наистина има срокове, които са предвидени от, по законодателството. В момента приключваме наблюдението на Гърция. Искаме допълнителна информация. Изискваме допълнителна информация по различни въпроси, включително по някои от тези проекти. Тези този приоритетен списък. Гърция има възможност да, да ни предостави информация. Ние ще оценим отговорите, но през есента ще бъдем готови да застанем пред вас с окончателна и пълна оценка относно резултата и оценката на всички тези приоритетни проекти. Благодаря. Председателката благодаря. За есента на 2017 ли говорим или някаква друга есен? Добре, значи 17 та година. Да, ние много се интересуваме от Гърция, приятели на Гърция сме, имам въпроси, предполагам и колегите четирите държави членки в плана за действие за обществените проекти. Кои са тези държ... четири държави членки? След това, след посещението в Гърция, се разгледахме, се занимахме с въпроса за обещетения за стра... страна, за, извинявайте, за земя, так как стоят тези процедури, как, какво е положението в момента. Аз съм член на групата за подпомагане на Гърция и неодавна се чух от един представител на тройката, че проблема е бил уреден. Искам да чуя от вас сега, ако не можете в момента да ми отговорите, добре е да изпратите писмена, писмена информация. Поздравявам ви е, за целенасочения подход към проблемите. Е, смея да твърда и предшествениците ви работеха така. Сега искам да чуя от вас на какво се дължи факта, че до сегашните многобройни дейности на DG Regio не са, не доведоха до желания резултат и очаквания резултат. Това е нашата оценка по общите проблеми. Не разбрах съвсем за държавните помощи и идеята на сметната палата за държавен регистр. Докъде стигнахме до там? Комисията кога ще излезе с задължаващо, заложително законодателство, иначе държавите членки няма нищо да направят. И за Гърция ще бъдем благодарни, ако ни изпратите тези, списък на тези проекти с а, база за калкулация. Ние също изчислявахме N плюс 5 беше нашия извод. Доста време минава, докато може да се реши да, дали даден проект е успешен или не. Много пари са заложени и залога е много голям и загубата може да бъде много голяма. Това са приоритетните проекти. Там има много други проекти в Гърция за 17-18 година по целесообразност насочихме вниманието си към приоритетните проекти. Какво е положението с другите проекти? Какво чуваме от, за неприоритетните проекти, които също попадат под нашето законодателство, защото Гърция получава много пари. Това е моята китка от въпроси Колегата Целер също поиска думата. Е е, Благодаря. Благодаря за този преглед, който ни представихте. Комисията се опитва да помогне на някои държави, така че да приложи и кохезионната програма. Много е важно това. Важно е за дискусията как ще продължи кохезионната политика след 2020 година. Сега за Гърция. За помощите в Комисията за регионално развитие върви дискусия с комисар Вест Агър. Комисията се опитва много да помага на Гърция с много изключения с, към е, съществуващите текстове на регламента. И що се отнася до отпускането на техническа помощ, е, за това Комисията по регионално развитие насочи Арин Мон, специален докладчик по Гърция. Е, той се върна доста отчаян от Гърция миналия месец, защото е, той е говорил с много колеги, с много партньори, но каза, беше по-лесно да се закове пудинг на, страна, на стената, отколкото да се приложи а, е, политиката за сближаване и правилното освояване на структурните фондове. Затова, моля ви, отказвайте по-нататък натиск върху гръцките колеги, що се отнася до прилагането на програмите. Искаме естествено да продължим с кохезионната политика. Аз във всички случаи съм са, но страните, за които е предназначена тази политика, трябва да докажат, че те могат да боравят с този инструмент и могат да постигнат заложените цели, а именно растеж, заетост и постигане по-добре на европейските цели. Госпожа Аяла Сентър. Sí, eh, bueno, yo no sé si estos días, por lo menos yo lo he visto en las... Да, благодаря ви. Видях в, в печата, че има добри новини за това, което казва колегата Целер, че Гърция е оставила зад гърба си черните дни на дефицит. Мисля, че вчера излезе тази добра новина и за Португалия. И а, голям, големите инвестиции, които бяха направени от Кохезионния фонд и всичко, което чухме от генералния директор, е допринесло за този успех. Има добри новини и това беше добър резултат. Искам да попитам господин Леметр за пакта за интегритет. Мисля, че беше предоставено на Гърция ноу-хау, беше управлявано а, това ноу-хау от а, Гърция и се получи по-добър контрол и по-добри резултати и в държавната помощ. Но пакта за интегритет ме кара да задам въпроса каква част от заплащането отива в Transparency International и дали комисията се бори за това. Мисля, че тук има два подхода и, бих желала да зная как можете да определите кога някаква дейност е подозрителна, дали чрез извличане на данни, може би трябва да се даде пример. В държавната помощ, например, е, кой е ангажиран с, с подкрепата, която е целенасочена. Ако може някакъв пример. Колегата Пилински, ако обичате. Да, благодаря, госпожо председател. Аз имам а, няколко кратки въпроса до комисията. Спомена се за посещението през септември в 2015 година. И искам да попитам във връзка с това, дали е възможно комисията да ни каже дали имат информация по два-три проекта, по обекти, които ние посетихме. Но първо, един от тези проекти, който мисля, че беше създаването на национален кадастър на земята, за който чухме на последния ден от нашето посещение, там изглежда им е имало редица забавяния, които се дължат на липса или недостатъчна работа на администрацията и се повдигна въпрос за автентичността и ам, доверието, което може да имаме в отчитането. Всичко това забавяше редица други ам, обществени проекти. И би било интересно да се знае дали този конкретен проблем е в а, екрана на радара на комисията. Имаше един също така много любопитен а, проект а, попълването, запълването с вода на един изкуствен изкуствено езеро, което е пресъхнало. Това ни се стори, че е много амбициозен проект. Също времено местната а, а, местни, местната управа искаше да има а, връзка да, да с нас и той искаше да се попълни, а, да се запълни това езеро, иначе а, следваха някакви а, страшни а, сега десетки метри с а, купани в Гърция е, имаше метростанции, които изпълняват различни културни проекти. Имаше много големи проекти с много големи последствия. Дали можете да кажете няколко думи по тези въпроси? Благодаря. Други колеги не искат да се изкажат. Господин генерал директ, генерален директор. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Вие попитахте за четирите държави членки за които изпълняването на а, условността ексанте за държавните поръчки все още не е изпълнена. Говорим за Румъния, Гърция, България и Италия. Днес нашата оценка е, че България и Италия почти са се справили и, и а, ще се справят, би трябвало да се справят до няколко месеца. Гърция е малко по-назад от тези две държави членки, а Румъния е по-проблематичният случай днес. Румънското правителство, новото румънско правителство, реши да промени подхода за обществените поръчки и стандартните договори за обществени поръчки. Едва преди няколко месеца беше направеното, а, няколко седмици, извинете, беше направено това и това създава една несигурност за това колко бързо ще можем да приключим и да заключим, че Румъния наистина има солидна система на обществени поръчки. В много интензивни взаимодействия сме с румънската страна, с румънските власти и се надяваме, че това ще даде резултати с течение на времето, защото, както казах, ако не стане така, ще трябва да вземем решение за това да спрем а, някои плащания, докато не се изпълнят предварителните условия. Румънските власти работят а, заедно с, с наши експерти а, на пълни обороти. Колегата ми Попенс, който беше тук а, вчера след обед, а, при вас беше в Румъния преди една седмица, за да се договорят от стъпки, които трябва да се предприемат през лятото, защото времето ни притиска. Аз самия ще отида през септември в Румъния, за да се уверя, че постигнат наистина напредък. Ние определено упражняваме колкото е възможно повече натиск, но днес не мога да кажа, че ситуацията в Румъния е успокояваща. Нещата са много по-положителни за другите три държави членки. Общо взето, по предварителните условия, ние при, стигаме вече до момента на окончателната оценка и през есента ще имаме няколко казуса, които ще трябва да разгледаме, защото всичко това е свързано и с екологичните закони, с спазването или не спазването на директивата за водата или, за директивата, и на директивата за отпадъци. И там е ясно, че някои държави членки все още имат нужда от време, за да приключат с задачите си. Ако не го направят до есента, ще може да предприемем някои целенасочени спирания на плащания. И това е ползата от новата регулаторна рамка 2014-2020 година. Може да упражнявам, имаме лост за натиск, ако не са изпълнени условията. И аз това виждам а, виждам това като много положителен механизъм и съм много уверен, че всички държави ще имат значимо подобрение на изпълнението на поетите ангажименти поради предварителните условия и техния вътрешно присъщ механизъм на санкции. Ще се възползвам от а, препоръката ви да представя да представя някакви е, документи е писмено, информация е писмено. Чух Лантен Шейди Гунг. Е, е, това не ми говори, но е нищо, нито на моите колеги тук. Е, много се радвам, че това, което казахте за моите предшественици. Не искам да оставя впечатлението, че това, което съм направил, се дължи на мен. Аз, аз дойдох по-късно и много голяма част се дължи на усилията на предшествениците ми. Но а, искам да кажа, че когато се отчитат плановете за действие, за които говорим, и като като си има предвид, че те бяха въведени в 2015 година, този напредък е видим и доста убедителен, бих казал, предвид това, което говорим. Защото това, което говорим, всъщност е най-трудното нещо, което може да се постигне, именно подобряването на администри... административния капацитет. Господин Пирински, вие много справедливо го споменахте за някои наистина а, отчаиващи а, дефицити в развитието, особено в разработването на подземления кадастър. И това не е нещо, което обаче може да се реши и да се поправи отвън с външна помощ или о, за кратко време. За малкото време от 2015 година все пак ние сме силно насърчени от това, което виждаме сега и смятаме, че сме на прав път и се надяваме, че ще видим плодовете да се умножават в недалечното бъдеще. По централния регистр, който споменах, доколкото си спомням, това подлежи на, под, на потвърждение от Комисията по конкуренцията. Комисията предложи задължителен характер на централните регистри на национално равнище. След това обаче това беше изменено от законодателите в нещо а, доброволно. И това, което ние направихме, беше да се опитаме да накараме някои държави да се ангажират да създадат централен регистр а, отново по а, силата на а, договореността ексанте. Няколко държави, например Чешката република и Словакия, се съгласиха доброволно да поемат този ангажимент и вече те имат такива а, регистри. По въпроса за гръцките проекти, списъка на приоритетите, 160-те проекти, да, ще ви предоставим цялата информация, включително цялата финансова информация за резултатите а, разбира се, тази година, колкото е възможно по-скоро, след като приключим с оценката си. Запитахте за всичко останало в Гърция в, в сферата на политиката на сближението, сближаването, общо взето виждаме Гърция като една държава, която вече най-накрая успя да освои цялата помощ, която и беше предоставена по силата на кохезионните фондове. И това също така помогна. И аз сега се връщам на коментара на госпожа Аяла Сентер, за да може за да може Гърция да излезе от процедурата на свръхдефицит. Тази мярка се оказа много полезна предвид всичко, Определено не познаваме всеки проект, който е финансиран по силата на кохизионната политика в Гърция, но в заключителния процес ще ви представим пълна оценка много скоро на а, окончателните проценти на освояемост, които би трябвало да бъдат някъде около 100 процента. Гърция използвала всички налични средства. Не мога да а, не се съглася с вас, господин Целер. Не всичко е прекрасно в Гърция днес. И ние не можем днес да бъдем уверени, че прилагането на новия период а, 2014 до 2020 година, когато Гърция ще трябва да съфинансира че всичко ще бъде толкова успешно, както ни се иска. Именно за това казвам, че трябва да извлечем положителните полуки от списъка, от подхода с списъка на приоритети. Искаме по-целенасочено да постигнем съгласие с Гърция по редица абсолютно ключови проекти, за които трябва да упражним много по-голямо усилие. Това е този ограничен списък от 15-20 проекта, за, кой, за който говорих. Очевидно обаче ще а, придружаваме, така да се каже, Гърция, колкото можем. Имаме вятър в платната си по тези проекти. Това са проекти, чиято втора фаза ще бъде финансирана в периода 14-20 година, но искаме да знаем, че ще имаме достатъчни средства за последващите проекти, а тук не сме напълно удовлетворени все още. По вашия въпрос за пакета за, интегри... за интегритет, госпожо Аяла, Сендер. Това е пилотен проект, той е финансиран от техническата помощ на комисията. Аз искам тук да апелирам към бъдеще. Необходимо е, а, а, ако ви е нужна такава техническа помощ, за комисията е изключително важно а, да даде старт, летящ старт на някой от тези проекти в някои държави членки. Този пилотен проект за пакта за интегритет се финансира с около 7 милиона от нашия бюджет за техническа помощ. Е това е проект, който ще работи 4 години те се дават тези милиони на Transparency International, за да може те да наблюдават и да следят проекти за обществени поръчки от началото до края. Те са така може да се каже, наш външен агент и външен пазител, така да се каже, на интегритета. И щом говорим за обществените органи, всички те участват напълно доброволно днес. Но както пред, предполаг, се предполага от името, този пилотен проект е предназначен може би да се разшири този подход и прилагането му в бъдеще, тогава когато обмисляме следващия програмен период. Попитахте за конкретни примери на подозрителни ситуации, които биха могли да бъдат свързани с измами, които се установяват благодарение на системата Арахне. Ще ви предоставя писмена информация за по-голяма точност по този въпрос, но системата е точно такава, каквато вие казахте. Тя е предназначена чрез редица различни показатели и елементи от данни да а, открие някакви подозрителни ситуации и по подозрително поведение. Ще ви дадем повече данни в писмен вид а, по този въпрос. Господин Пирински, за поземления кадастър. Ако не бъркам, това е проект, който е на масата от десетилетия и всички ние знаем, че това е много а, важна, основополагаща тухличка в сградата на бъдещата система. Ние в комисията определено а, използваме всички възможности, за да се постигне напредък по този въпрос, чрез осъществяване на сътрудничество между различни служби. Използваме и а, външна експертна помощ, ако не бъркам, това е от Световната банка. Определено обаче парите ги има, не става въпрос за пари, става дума в крайна сметка на административни структури, административно управление в Гърция. И Именно за това не мога да ви кажа днес как ще напреднат нещата и колко бързо ще напреднат нещата в бъдеще. Това е едно любимо наше детенце и наистина искаме да постигнем решителен напредък в това отношение – в сегашния програмен период. Това е определено. Вие говорихте също така за два, за два от проектите, които са в нашия приоритетен списък за това езеро, което трябваше да се съживи. Вие сте го посетили. Аз не съм, но откриването ще бъде много скоро, което ме кара да мисля, че може би има, ще има много скоро езеро. Сега, по въпроса за Солун, там никой не може да а, е, обвини никого, че Солун има а, е, богата история. Проекта с ментрото напредва. Не знам кога отиде а, е, комисария Крецо там за един а, пускането на един нов лъч. По този въпрос не се тревожа особено. Благодаря. Благодаря. Беше много интересно. Това, което видяхме в Гърция, доста ни разтревожи. Е, това, което видяхме, да, беше доста впечатляващо. Но наистина, който има пари от колегите, би било хубаво да отиде там. И беше, беше много, много интересно. Във всички случаи, следващата година смятаме да отидем пак в Гърция. Колегата Пирински беше там а, с нас. А, той също казва, това беше едно пътуване с добавена стойност, с много ползи. Така е, така е. А, благодаря на представители на комисията. Ние не се съмняваме, че се опитвате естествено да помогнете на, на Гърция, обаче смятаме, че е хубаво да продължим да се занимаваме с Гърция, да видим кога ще настъпи есента. Може би може да ни кажете кога точно ще настъпи есента, и да ни кажете кога може да дойдете и да ни дадете допълнителна информация, защото и с комисарката имаме да обсъждаме системни проблеми. Има големи проблеми там. Така че ще се радваме да останем в контакт. Благодаря ви. Е, желаем ви успех. Би било хубаво да ни дадете повече цифри, повече е, статистика. Благодаря ви. Желаем ви хубави волято, е, хубава почивка на вас и на вашия екип. Ще имате нужда от тази почивка, защото ви чака много работа в последствие. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. А това е именно точка 16. И тук става дума за моето становище от, по, е, по Евроюст. Ще бъда кратка. Сега в регламента на комисията става дума за Евроюст. Комисията направи предложение за Евроюст. То е още от 2013 година. Съветът прави становище по тази тема, но имаше изключение за Европейската прокуратура, затова Либа искаше да поизчака малко, за да види на къде ще се насочи регламентът. Сега имаме проблема за отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура. Има... Аз предоставих 19 изменения. И искам да помисля още до крайния срок за подаването на изменения за това как може да се формулира това отношение. Колегите от Либе казват, че Европейската прокуратура би била много ограничена и че тук се препокриват компетенциите. Има препокриване и компетенции с ОЛАФ. И през този уикенд ще работя по тази тема, а именно изясняване на отношенията между двете институции. Така че само една част от доклада е налична. Този част се концентрира върху институционалната структура. Ние помислихме за компетенциите на административния директор. Опитах се да ги оточна е, в подробности. Мисля, че и тук обаче има малко работа. Съжалявам, не успях да се справя. Смятам и това да свърша през уикенда. Крайният срок за изменения е 17 юли, 7, 2 е, часа. Ще ми трябва малко време, докато се справя с текста. Олаф, Европейската прокуратура. Там чакаме становището на съвета и там трябва да видим как ще, ще се отнесат и колегите от Либе. Естествено, ще работя и по-нататък, така че ще ви информирам в последствие, ще направим и заседание с докладчиците в Сянка, а именно когато имаме пълния набор от изменения. Колежката Аяла Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. Мога да си представя, че вие много сте се постарали. Естествено, с удоволствие ще прочетем всичко, което ни предложите. Аз представлявам госпожа Хофман, тя не е тук. Замествам я и нейното становище е следното. Тя има впечатлението, че вместо една европейска прокуратура, която трябва да се съобразява с ОЛАФ и с Евроюст, би трябвало по-скоро да разграничим нещата в новия проект на регламента. Бюрокрацията на Евроюст вероятно, бюрокрацията на Евроюст е, вероятно ще бъде още по-отежнена. Вие правилно казахте, Европейската прокуратура трябва да е нещо, което ще е една структура, която трябва да е с много ясни правомощия. Какво ще прави този прокурор? Е, ние искаме той да се занимава с европейски задачи и да е силна фигура. Но отношенията за момента са много сложни и объркани. Сега към вашите изменения. Имам някои въпроси. Сега за административната страна. Хубаво е, че парламентът поема контролни функции. Обаче, бих искала да знае защо предлагате изслушване на комисари. Защо го третираме този, тази фигура като комисар? Предлага се изслушване, предлага се освобождаване от отговорност. Той сякаш ще трябва да отговаря за всички лоши неща, които са е, за всички прегрешения, които са извършили комисарите или държавите членки. Просто ще имаме една изкупителна жертва. Това е моето впечатление. Не разбирам защо вие така, защо вашата, вашето становище е такова. Добре, парламентарен контрол, добре, но колежа на комисията взема решенията. Аз тогава не разбирам защо той трябва да е да отговаря вместо всички други. Комисията взема решенията. Господин Саварма. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Искам да ви благодаря за добрата работа. Искам да изразя моята силна подкрепа за прозрачността и предотвратяването на конфликта на интереси. Това са важни неща и те залягат много успешно в становището. Наистина, отношенията с Евроюз трябва да се оточнени. Аз много силно подкрепям вашите усилия. Други колеги не искат думата. Естествено, при Евроюст имаме проблеми, там има много заинтересовани страни. Не искам да отслабвам този орган, но е, има един човек, който трябва да носи отговорността и този човек би трябвало да го подкрепим, защото ако когато той има повече власт, той ще може да се наложи а пък има много моменти, много брънки в тази административна верига, които не са свързани добре с една с друга. С друга. Имаме трима играчи, или всъщност четирима. Олаф, Европейската прокуратура, Евроюст и Европол. И те играят на един терен. Сега, има 20 държави членки, за тях се прилагат едни правила, за останалите 7 не се прилагат. А, има, това е просто кошмар. Затова споделям е, описанието на Аяла Сендър, анализът е верен, но аз се опитвам да подкрепя този човек – да дам на този пост повече тежест. Въпросът е кой има власт, защото единствената позиция, където може да имаме влияние, е тази позиция. Ако някой има друга идея, добре. всички други позиции подлежат на прерогативите на държавите членки. Това просто, за това ми е хрумна. Но, както казах, през този уикенд ще мисля повече по въпроса. Госпожа Холмайер. Да, с много следвах този път Европейската прокуратура. Много трудно беше. Някои прокуратури решиха, че след тази дълга дискусия, решиха, че всъщност Европейската прокуратура ще е нещо добро. Те се страхуваха, че ще има хармонизация в системите, в правораздаването, но най- е, естествено това не е така. Една от основните цели е Евроюст, ОЛАФ и Европейската прокуратура да бъдат разграничени. Евроюст. Ето там координацията върви много добре. А, няма смисъл Евроюст и Европейската прокуратура, е, всички тези три институции да са, да са разпръснати, да отговарят за различни задачи. Би било чудесно, ако поне всичките тези институции имат седалище в Хага, а не 300 км едни, един от друг, едни от други. Мисля, че всичко, което можахме да сторим грешно, сторихме го. Госпожа Ментре от Генерална дирекция правосъдие има думата сега. Благодаря. Може би да кажа нещо за отношенията между трите институции. Важно е наистина в правния текст отношенията да са оточнени. Така че видяхме някои изменения от, в доклада на Либе. Би било хубаво, ако вие може да допринесете за яснотата. Текстът трябва да е много ясен. Сега институционално как стоят нещата. Предложението на комисията бе направено в унисон с подхода за децентрализираните е, е, агенции. Трябва да има изпълнителен борт и, и няма тук изменения. Но комисията, според доклада Либе, не трябва да има представител в управителния съвет и комисията това не може да го приеме. Комисията за нея е много важно да има представител в управителния съвет. Сега за номинирането на административния директор. Вие казвате, че комисията трябва да избере директор от един малък списък. Това се различава от доклада в Либе. Комисията според този доклад няма право да съставя списъка. Списъка трябва да се състави от, екзекутивния, от изпълнителния, съв... от изпълнителния борт. Ако до понеделник се сетите за нещо, аз ще съм ви благодарна, защото текстовете не са, са нови текстове. Това са 150 страници, които трябва да се реструктурират и организират. Много трудна задача. Така че не се колебайте, изпратете ми вашите, вашите предложения. Добре, приключваме с дневния ред днес. Благодаря ви. И така, е, ще съм благодарна за всички идеи и вдъхновения. Ще работим по това досие отново на 4 септември, така че до тогава, надявам се, ще успея да организирам след лятото заседание с докладчиците в Сянка. Надявам се да бъдем конструктивни и разумни. И така, приключваме дневния, с дневния ред. Имаме кратко заседание на координаторите. То, това ще е закрито заседание. Закривам публичната част на заседанието. <clears throat> Желая ви хубаво лято. Благодаря ви и довиждане.